началото и пристъпваме към а, дневния ред. Последната версия на дневния ред бе приета на 2 септември. Именно този дневен ред ви е раздаден. Имаме възможност да обсъдим а, дневния ред а, първо понеделник. На 2 септември председателският комисията по юридическата комисия прие доклад за имунитета на господин Успаскич. Бе решено единодушно, че този доклад ще бъде гласуван утре. По време на гласуването по обед. Докладът на господин Рапкай за имунитета на господин Успаскич ще бъде гласуван утре. А това се отнася до дневния ред днеска, защото, съгласно нашия правилник, подобни доклади или пък искания трябва да бъдат обсъдени в началото на заседанието госпожа Анджелини, господин Питела и 40 други членове внесаха искане за отлагане на дебатът по случаята госпожа Закине Мохамади Ашчани или по-скоро този дебат да бъде прехвърлен от четвъртък днес, да го проведем днес. Бих е, помолил госпожа Анджелини официално да внесе това искане. Тук ли е госпожа Анджелини? Не, господин Питела е тук. Давам ви думата, господин Питела. Говоря от име на госпожа Анджелини и другите подписали искането. Искам да кажа, че а, тя направи едно много мъдро и авторитетно изказване. Но думите са едно. А, те бяха посрещнати с аплодисменти, Разбира се, официалното изявление на Европейския парламент е нещо съвсем друго. Трябва да бъде направено колкото може по-бързо, защото животът на тази жена зависи от решения, които ще бъдат взети през следващите няколко часа. Всички ние призоваваме да бъде променена присъдата и не можем да в този хор на международната общественост не може да не участва и авторитетният глас на Европейският парламент. Затова ние най-настоятелно молим този дебат да бъде прехвърлен от четвъртък за днес след обед. Благодаря много. Сега господин Марио Мауро. Господин Марио Мауро иска да подкрепи предложението. Да, благодаря господин председател. И аз искам да подкрепя искането за дебата за съдбата на госпожа Сакине Мохамади Аштяни. Европа трябва да говори, да, гласът на Европа трябва да се чува а, ясно и а, на време, да, да бъде чут на време. Затова ние трябва да действаме съгласно обстоятелствата и подкрепям предложението на колегите, Надявам се, че всички също ще подкрепят това искане. Благодаря много. Има ли някой, който е против това предложение? Има ли някой, който е против направеното предложение? Няма изказвания против направеното предложение. В такъв случай, дами и господа, нека гласуваме. Аз искам да ви помоля да гласуваме върху текста, защото няма смисъл днес да, да обсъждаме, а след това да а, одобряваме текста. Добре, преминаваме към гласуването. Кой е за изменението на господин Анджелини, господин Пители? Против? Благодаря ви. Въздържали се. Приема се. Дами и господа, дискусията е свързана с становището на Европейския парламент за изясняване съдбата на госпожа Аштияни е добавена като точка към дневния ред. Срокът за внасене на изменения към резолюцията изтича тази вечер в 7 часа. допълнителни до 7 часа тази вечер, повтарям, изменения за резолюцията и общи изменения, съвместни изменения утре до 12 часа на обяд. И след това в, в сряда в 12 часа ще бъде гласуването. Това е бързата процедура, която ние ще приложим. Дами и господа, някакви предложения от ваша страна по дневния ред? По понеделник нямате, вторник и сряда няма никакви предложения, коментари. Утре има дискусия свързана с състоянието на Съюза и по тази тема искам да кажа следното. Това е една много важна дискусия, която се провежда в Европейския съюз, в Европейския парламент, по-точно за първи път. Ето защо бихме искали в рамките на тази дискусия да подчертаем особената роля на Европейския парламент при определяне бъдещето на Европейския съюз. Много е важно за нас тази дискусия да протече успешно. В рамките на Лисабонския договор пред нас стоят много предизвикателства и ние трябва да поемем отговорност за тях. Ето защо искам да помоля всички от вас да приемат тази дискусия много насериозно. Със сигурност председателския а, съвет обсъди, обсъжда тази тема многократно, също и миналия четвъртък. И установихме, че при много важни дискусии има много слабо присъствие тук в пленарна зала. Председателския съвет, който заседава преди 4 дни, проведе една всеобхватна дискусия, свързана с състоянието на Съюза. Тази предварителна дискусия вече се състоя и утре в 9 часа сутринта тази дискусия ще бъде продължена в пленарна зала. Ето защо искам да ви помоля всички от вас да присъстват утре тук, по случай тази дискусия. Още през юли ръководителите на политическите групи установиха, и се съгласиха, че всички членове трябва да присъстват. Е, и за тази цел ще има по-малко наброй альтернативни или паралелни заседания на пленарните заседания. Миналия четвъртък Председателския съвет реши, че присъствието на депутатите трябва да бъде контролирано. И това да става чрез натискане на бутона през определени интервали. В 19.30 часа председателския съвет ще заседава отново и аз ще се обърна към съвета с молба да предприеме необходимите мерки в тази насока. Независимо от решението на председателския съвет, което все още не ни е известно, искам да посоча следното. Това също е мой личен апел към вас. По случай тази дискусия, утре в 9 часа сутринта, бих искал да ви помоля и ви моля от свое име – да вземете участие в тази дискусия. Това е от изключително голямо значение за а, имиджа и реномето на Европейския парламент. Тъй като ние сме тези, които ще поемем отговорността за бъдещето на Европейския съюз. Независимо от това как ще се контролира присъствието на депутатите, това може да бъде решено само от председателството а, в а, унисон с а, процедурните правила. Господин Поселт има думата. Господин председателю, ние сме свободно избрани а, депутати. И а, ние сами си поставяме нашите приоритети по съвест. Аз ще взема участие утре в дискусията, но казвам съвсем ясно, аз няма да взема участие, ако има електронно чекиране на присъствието на депутатите. И ще напусна залата. Аз исках да дойда на тази дискусия, но този метод не го одобрявам, защото това не е достойно поведение и отношение към свободно избрани депутати. Dziękuję bardzo за e, wypowiedź. E, zgłosił się... Благодаря. Благодаря на господин Поселт. Господин Латфорд иска да вземе думата. Господин председател, напълно съм съгласен с господин Поселт. Тук говорим за автогол. Ако бяхте ни насърчили да присъстваме, аз ще да се съобразя с вашата молба. Аз възнамерявам да присъствам. Но утре, ако присъствам, няма да участвам в електронното гласуване. И искам да кажа, че вие накърнявате репутацията на Европейския съюз и на председателя Баросо. Всичко се превръща в фарс. Надявам се, че бюрото ще отхвърли това предложение. В противен случай хората ще кажат, евродепутатите присъстват в залата само защото трябва да слушат господин Барозо, тъй като за това им се плаща. Ние наистина ще се вкараме автогол и съм наистина удивена, че се внася подобно предложение от председателския съвет.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 Аз отправих един апел и една молба към вас да вземете участие в тази дискусия и аз съм убеден, че независимо какво ще бъде решението на председателския съвет, интереса към дебата ще а, привлече повече хора тук. Господин председател, верно е, че на председателския съвет реших, вземе такова решение. Аз поемам моята отговорност, въпреки че аз лично не бях там. Но има две неща, които трябва да се кажат. Първо, че това е председателски съвет, ние правим предложения а, се, а, и те се а, съобщават на групите, политическите групи. Аз се консултирах с колегите в нашата политическа група и те не бяха съгласни с решението, което бяхме взели, може би малко прибързано на председателския съвет. Затова предлагам бюрото а, още един път, а, заедно с председателите на политическите групи, да разгледа този въпрос. Всички искаме промяна, но когато трябва нещо да се промене, това не е особено лесно. Всички знаем това. Второ, искам да ви напомня, скъпи колеги, колко пъти сме имали дебати с председателят на, комес, на комисията. Но има 27 комисари. А, да, разбира се, комисарите присъстват, когато трябва да присъстват на дебата. Тук имаме представители, ръководители на политическите групи, но залата е празна. Затова подкрепям председателя. Нека се преразгледа това решение, да се обсъди още един път и да постъпваме както сме работили до сега, но да помолим всички да подходят отговор, с отговорност, да бъдат утре на този дебат отрезаран. Благодаря. А, моля, а, очаквам, че бюрото ще прояви мъдрост, като а, анализира този а, въпрос. Имахме а, тук един малък демократичен дебат по, това, по него. Благодаря още един път. Благодаря, колеги. Благодаря ви, дами и господа. Вече споменах, че бюрото ще обсъди този въпрос след час. Обеден съм, че бюрото ще прецени плюсовете и минусите на едно подобно предложение, ще вземе предвид и вашето мнение, изразено тук. Разбира се, нищо не се споменава за а, нещо подобно в нашия правилник. Не искам да продължаваме този дебат повече. Отнасям се много сериозно към въпроса. Ще го обсъдим още един път е, до вечера. След три дни ще се проведе друг председателски съвет. В четвъртък. Нека компетентните органи анализират направените предложения и ще излезем с тях. Моля ви, не дейте, въздържайте се от коментари сега. Знам възраженията ви. И затова бих искал да предложа да прекратим този дебат сега. Всички чухме аплодисментите сред първият изказал се е против направеното предложение. Разбираме вашите възражения и предлагам да приключим дебата за сега, като апелирам всички да присъствате утре. Искаме да имаме една тържествена сесия, един сериозен дебат в който да проявим отговорност. Защото а, образът, който парламентът а, а, изгражда и има в очите на световната общественост е много важен. Утре ще обсъждаме бъдещето на Европейския съюз и затова още един път ви призовавам да бъдете утре тук в 9 часа за рънта. Има ли? За четвъртък има само едно забележка в съгласно решението, което бе взето тук пленарна зала преди няколко минути, ще изтеглим дебата за съдбата на господа Щяни напред. С тази промена дневния ред е прият. Господин Сперони. Господин председател, не искам да започвам сега дебат, нито пък утре да се продължава този дебат за проверка на присъствието, но във връзка с това, което каза господин Дол, искам да кажа следното. Бих искал да призова пленалната зала да се внесе изменение в решението взето от председателския съвет. Може да гласуваме по този въпрос утре. Помолих ви вече да изчакаме решението на бюрото тази вечер. А, и сега да преминем към първият дебат, предвиден от дневният ни ред за днес. Първо ще дам думата на докладчика. Думата ще има първо докладчикът Пабло Залба Биргейн.